Госпожи и господа, моля заемете местата си. Обявявам пленарната сесия на Европейския парламент, прекъсната на 23 юни, за възобновена. Im Einvernehmen mit den Fraktionen Съгласно постигнатата с политическите групи договореност, взех решение да свикам това извънредно заседание